лекарите трябва да имат възможност да решат каква информация да предоставят на пациента, тъй като те поемат отговорността за, си за това. Благодаря ви. С това приключваме дебата. Ще гласуваме този доклад в сряда в 12 часа. L'ordine del giorno reca la relazione dell'onorevole E. Следващата точка в дневния ред е доклада на Джил Еванс ограничения за използване на някои опасни вещества в електрическото и електронното оборудване. Ще започнем дебата. Най-напред ще дам думата за 4 минути на докладчика. Благодаря. Го. Госпожо председател, комисари, най-напред искам да благодаря на всички колеги, които спомогнаха да постигнем съгласие по това първо четене на докладчиците в Сянка, на Европейската комисия, на Испанското, Белгийското председателство, също така и на Комисията по околна среда, сътрудниците на групата. Постигнахме съгласие след много трудни, но градивни обсъждания и някои изключително трудно постигнати компромиси над 9 милиона тона електрическо и електронно оборудване се продава всяка година в рамките на Европейския съюз. По-голяма част от това са домакински уреди или оборудване за информационни технологии. Продължава да нараства този обем и това поражда рискове. 12,3 милиона тона до 2020 година а, ще бъдат тези отпадъци а, в тях са включени и някои а, общо опасни вещества. Първи приоритет е да се преодолее тази заплаха. Опасните вещества, които предотвратяват рециклирането или пък са опасни за здравето и околната а, среда, са в центъра на вниманието и според комисията а, директивата а, спомогна да бъдат ограничени някои тежки метали, забавители на горенето, които иначе влизат в околната среда. Необходим е световен стандарт, но е необходимо да има по-голяма яснота. С други думи, ние сме поели много тежка отговорност, за да може а, да бъде прият а, един законодател акт, който да е по-амбициозен. Смятам, че сме подобрили състоянието на действащата директива. Сега вече имаме ясна методология с критерии за въвеждане на ограничения. Тя се а, допълва и е а, независима от действащите. Обхвата включва всички електрически и електронни а, уреди, освен ако изрично не са изключени от обхвата на директива директивата ще бъде направен преглед за, след 3 години за въвеждане на нови ограничения за различни забавители на горенето, които са сред приоритетите. Ще има и изключения, ограничени във времето, които да са срочни. Критериите са много ясни, също така и сроковете. Ще бъдат прегледани някои материали, ако в бъдещето се налага да бъдат а, въвеждани нови ограничения. Вероятно депутатите няма да се очудят, че не съм изцяло удовлетворена от крайния резултат. Директивата за опасните вещества целеше да разреши конкретни проблеми с конкретни материали и ние смятам, че ние пропуснахме възможността да постигнем значителен напредък, като а, оставихме на страна някои от ограничения. Но ние укрепихме предложението и подобрихме предложението на комисията. Корелационните маси а, това се предвижда да бъде задължително за държавите членки, но този въпрос е хоризонтален за държавите членки и ние не можем да го разрешим само с това досие. За да намерим решение, аз предложих в а, а, изменение 105 да призовем комисията да се направи преглед на текущата практика в държавите а, членки по отношение на тези а, таблици вместо да се а, настоява на първоначалното предложение, защото така ще имаме по-ясна позиция за дебатите в бъдеще. Успяхме да усъвършенстваме един по едно по-обтекаемо предложение, за да осигурим по-голяма защита на околната среда и човешкото здраве и сега, и в бъдеще. Благодаря. Grazie per la Commissione. La parola... Благодаря. Сега давам, дума, давам думата на госпожа Даманаки. Благодаря ви, госпожо председател. Господин Поточник е тук, но трябва да мълчи, защото има проблеми с гласа си. Аз също съм работила по този проблем дълго време, така че ще се опитам да направя каквото мога да ви отговоря. А, сега. Сега сме на прага на постигане на споразумение на първо четене. Нямаше да стигнем до тук обаче, ако Европейския парламент не беше положил много усилия да работи по това важно досие. Бих искала да благодаря на докладчика госпожа Джил Евенс, както и на различните комисии, които свършиха отлична работа за усъвършенстване на този документ. Директивата бе прията през 2003 година и пред, пред, пред, пред, предотврати разпространението на стотици и хиляди тона отпадъци, като същевременно позволи да се внесат много изменения при дизайна и производството на съоръжения. И наши, на, наши партньори също така, имайки пример от нас, въведаха а, норми в тяхното производство. Е, на Различните съоръжения са съставени от безкрайно много е, съставки, като например един компютър съдържа 60 различни е, суровини. И в много от съоръженията се съдържат опасни вещества. Затова а, а, този документ има за цел също така да отговорим и на изискванията на а, целите, залегнали в стратегия 2020. Статуквото е нещо недостатъчно, недостатъчно ефикасно и не, защит, не предоставя достатъчна защита нито на околната среда, нито на а, потребителите. Комисията би искала този законодателен акт да, е, да бъде в съответствие с е, директивата РИЧ. Надявам се, че е, въвеждането на обща дефиниция ще спомогне за това. Целта ни е също така да имаме един по-обхватен списък на съоръженията, включително и медицинските съоръжения и след, след 8 години да включиме всички съоръжения. По този начин ще, ще увеличиме положителните последици за околната среда, но същевременно трябва да предоставиме достатъчно време на производителите да се приспособят към новите изисквания и да разполагат с необходимата информация. Комисията ще направи две съобщения. Първо, относно обхвата на е, нормативния акт, комисията смята, че по време на преходния период от 9 години съоръженията по които са изключени от директивата от 2002 година, но които са включени в новата директива, ще могат все още да бъдат търгувани на пазарите на държавите членки. Комисията има също така намерение след три години след влизането в сила на директивата да а, поръча а, извършване на оценка на въздействието. Бихме искали също така а, да кажем нещо и за наноматериалите. А, работата по за обща дефиниция на наноматериалите продължава. Целта е да разполагаме с една обща дефиниция, която да обхваща различните отрасли. Включително и наноматериалите, които ще бъдат обект на преразглеждане и оценка в бъдеще. Комисията обаче счита, че е предложението за отпадането на таблиците за съответствие, за задължителни таблици за съответствие е неуместно. Ще продължиме да търсиме хоризонтално решение на този проблем за решаване на проблема а, с помощта на различните институции. Аз бихме искали да постигнем съгласие на първо четене и затова призовавам парламента да а, подкрепи документ от името на политическите групи. Давам думата на господин Соник от името на НП. Минута и три. Початку chciałbym szczególnie podziękować pani poseł. Госпожо председател, преди всичко искам да благодаря на нашия докладчик, госпожа Еванс, за отличната ни работа. Без нейния ангажимент нямаше да се постигне компромис при първо четене между политическите групи. Директивата засяга въпроси, свързани с опазването на околната среда. Свързани също така с устойчивото развитие, опитваме се да намалим максимално а, отпадъците от електронното и електрическото оборудване и особено опасните вещества в тях. Трябва да определим нашите приоритети и е, по-високи изисквания за събирането на тези отпадъци. Благодарение на тази директива всички производители на електроуреди, електронно е, електрическо оборудване ще трябва да спазват новите разпоредби и това ще позволи е, да се помогне и на производителите. Смятам, че постигнатите от нас компромиси са много добри. Новата директива предоставя на производителите достатъчно време, за да могат да се приспособят. Възприятата методология, която се основава на опита на трупа, но от прилагането на директивата РИЧ, ще ни помогне. Благодаря. Е, Господин Лайнен, социалисти и демократи, една минута. Frau... Благодаря, госпожо председател. Надявам се, че нашият комисар ще си възвърне гласа. Нуждаем се от неговия глас за конференцията в Канкун след след дебата за риболова се с очудване видях, че госпожа Наки е тук да ни говори за електрическите и електронните отпадъци. Виждам, че приложение 3 е изчезнало. Аз съжалявам за това, но смятам, че когато преразглеждаме текста след 3 години, ще трябва отново да поискаме е, проучване за, за оценка за въздействието за да видим какъв е бил резултата. Прияти са много възможности за дерогация. Трябва да видим какви празнини това ще, ще, ще, къде ще са празнините в законодателството, защото ако искаме да гарантираме околната среда, трябва да помислим за това. Когато говорим за слънчевите фотоелементи, трябва да знаем, че там също <clears throat> те са свързани с кадмия, така че мисля, че след три години ще трябва да преразгледаме а, някои от текстовете. Господин Крамер, минута и 30. Благодаря ви. <clears throat> Господин и госпожо комисар, а, мисля, че работата беше свършена доста а, бързо и дори съм изненадан, че стигнахме до компромис. Моята група смята, че този компромис е напълно приемлив. Пъти беше доста труден. Ние разширихме приложното поле преразгледахме някои разпоредби, обявихме някои вещества за много опасни. <clears throat> Тези неща ще се обсъждат и в директивата за наноматериалите. Да се считат те за опасни материали може би не е най-добрата идея, защото просто за момента нямаме достатъчна информация. <clears throat> Мисля, че понякога обсъждаме нещата по доста ирационален начин. Има цели отрасли, които трябва да бъдат защитени. Например, възобновяемите енергии, енергията от възобновяеми източници. И не може да се изключат предприятието, които произвежда такава енергия, напълно от полето на приложение на тази директива. Не трябва обаче да приемаме наличието на отровни, опасни вещества в околната среда. Благодаря ви за европейските консерватори и реформатори, господин Гърлинг, минута и 30. You, благодаря, госпожо председател. Искам и аз да благодаря на докладчика и сътрудниците му. А, постигнахме споразумение, което моята група може да подкрепи. Искам да се възползвам от тази възможност да спомена някои области. Целта на това преразглеждане, на тази ревизия, бе да подобрим документа, да опростим изискванията за производителите. Резултатът, според мен, е една стъпка напред, две назад. Приветствам отмяната на, на приложение трето, но ми е трудно да се съглася с критериите за достъпността. На второ място целта бе да се създаде правна сигурност. Трябва да спомена тук разширяването на приложното поле. Според мен то ще породи е, правна несигурност по отношение на изключенията. Най-малкото ще е необходимо комисията да направи една оценка на въздействието. Не съм променила тук на гласите си, просто излагам аргумента. Е, мерките за взаимен контрол според мен ще ни изправят пред някои предизвикателства. Приветствам ангажимента поет от комисията да направи преглед след като влезе в силно, според мен ще, ще да е по-добре да го направи предварително. Не знае по какъв начин разширяването на приложеното поле е, е укрепило правната сигурност. И на последно място искам да спомена прекомерното регламентиране, опасността пред която сме се изправили. Изисква се одобрение за опасните химически вещества Имаме регламента за химическите вещества, както чухме от комисията, върви се напред в положителен план но скоро ще трябва да оставим режима по регламента за химикалите да заеме водещата позиция и бих искала комисията да отчете всички тези аспекти. Благодаря. И сега от ГОЕ госпожа Уилс има една минута и половина. Благодаря ви. На първо място искам да благодаря на докладчика. Тя е свършила много добре своята работа. Имаше огромна съпротива от страна на съвета и мнозинството тук в парламента, така че ние сме свидетели на един истински успех. Образцово се справихме. И много се радвам, че постигнахме съгласие. Това, което е отрицателно тук, е, е списъка с веществата, ПВЦ не беше включен, въпреки че е на лице достатъчно информация, която да обоснова една забрана. Но това няма да стане при влизането в сила на директивата през 2011. Има производители на електроуреди, които използват лаптопи, е, пускат на пазара мобилни телефони дълги години. В тях се съдържат именно такива вещества госпожи и господа, смятам, че ние пропуснахме една истинска възможност производството в областта на електрониката да не вреди толкова много на околната среда. И вместо да подкрепим образцовите производители, които не влагат такива материали в своите продукти, ние си затваряме очите. Има милиони тонове опасни а, отпадъци от електроуреди, които се изхвърлят години наред. Благодаря за име за групата на Свобода и демокрация, господин Роси, скъпи колеги, ние бихме искали да отхвърлиме тази а, директива, така и тъй като с разширяването на обхвата на директивата и, и добавянето на 33 допътнителни веще, вещества, халогенните вещества и включването на наноматериалите. Всичко това обаче не е подплатено с научни е, с научни доказателства. Благодарение на тристранни разговори постигнахме е, някакъв един добър компромис. Много беше трудно да се намери дефиниция за наноматериалите. Сега комисията работи по този въпрос но изчитам, че текста така, както беше променен и е, изменен, да бъде прият. Господин Вайсберг, госпожа, минута и половина. Госпожо председател, бих искала да благодаря на докладчика. Става дума за едно много, е, за един много една много спорна тема, има много разнообразни, разнопосочни мнения и се радвам, че сме постигнали е, компромис е, в рамките на трилога. Бих искала обаче да се спра на е, обхвата на директивата. Нека не забравиме първоначалния обхват, който беше е, предимно за бяла, бяла, бяла техника. А сега в обхвата са включени и нови продукти и вещества, използвани в е, производството на е, възобновяема енергия. Аз подкрепих включването на възобновяемите източници на енергия, но по принцип не бях за разширяване на обхвата на директивата. Но е, мисля, че включването на възобновяемите източници на енергия е, допринася за допълнителни условия за конкурентоспособност. Е, но включването на, е, на нови вещества можеше да доведе до известно неразбиране, до паника. За това съм доволна от резултата, който постигнахме. Госпожа Ван Бремт, благодаря. И аз искам в началото да поздравя госпожа Еванс, която с голямо упорство успя да доведе до този резултат. Нашата група може да подкрепи защо, текста, защото е, бяха внесени много подобрения. Беше разширено приложното поле това ще ни позволи да подкрепим текста и по-бързо да приложим предложенията. Тази директива ще бъде абсолютно независима от директивата РИЧА, но между двете има последователност и смятам, че е много важно да приемем една правилна методология. До тук водихме много тежки преговори. Важно е, е опасните вещества да бъдат преразглеждани през определен период. Съществуват редица спорни вещества, например вещетата за забавяне на горенето и всички вталати, които трябва да бъдат третирани с предимство. По отношение на наноматериалите, аз исках да се отиде по-далеч, но се радвам, че комисията ще направи изявление по този въпрос. Това е много важно а, може би можехме да отидем малко по-далеч. ние не сме напълно доволни. Нашата група искаше някои вещества да бъдат забранени, да се предвиди по-бързо преразглеждане, да има по-малко случаи на дерогация и както и за фотоелектричните слънчеви елементи. Но до последната минута комисия не искаше да изключи слънчевите елементи от приложното поле. Мисля, че тук имаше известно лобиране. По отношение на кадмия, това е вещество, което е забранено от 2003 година и сега е, отново се говори за него. Според мен е това е, ще нанесе щети на един отрасъл, който е в авангардните редици въпреки всичко, нашата група ще подкрепи текста. Въпреки, че не отговаря напълно резултатите от трилога. Сега господин Шнелхарт, минута и 30. Госпожо председател, Колеги, с този нов вариант на директивата ще внесем нашия принос в защита на потребителите и на околната среда. Мисля, че се приближаваме към нашата цел. Имаме една реалистична рамка, основана на реалните рискове и която дава възможности за инвестиции и за новаторска дейност. Това е изключително важно за малките и средни предприятия, които извършват научно-изследователска дейност. А, ние успяхме да намерим едно взаимно приемливо решение. Искам да благодаря на докладчика и докладчиците Сянка. Не веднъж сме казвали, че съжаляваме, че слънчевите фотоелектрични елементи на е, на дерогация. Тук не говорим за кадми, говорим за инвестиции в нови е, елементи за производство на нова енергия. Не бива да слагаме нещата в един кюб. Аз също не исках е, сярата да, за да се говори отново, но в химическо съединение нещата стоят съвсем по друг начин. По отношение на поливинил хлорида се правиха много изследвания нещата доста напреднаха и ми се струва, че излишно да възобновяваме дискусии, които сме водили преди 10 години мисля, че благодарение на този текст можем да направим много за околната среда, за потребителите и за гражданите. Благодаря господин Татарела, минута и 30. Благодаря, госпожо председател, колеги. През последните години видяхме, че европейските институции наистина положиха огромни усилия, за да може производството, употребата и рециклирането на електрическите и електронните е, е, уреди да зачита изискванията за опазване на човешкото здраве. Това са основните цели на нашата политика. Директивата е едно истинско предизвикателство и същевременно възможност за предприятията. Те им позволяват да произвеждат по-малко замърсяващи е, уреди и улеснява тяхната конкурентоспособност. Предприятията не трябва да виждат в разпоредбите на директивата само някакви а, ограничаващи ги а, е, разпоредби. Това ще им позволи да подобрят качеството на техните продукти. А, е, трябваше да внесем някои промени, които се дължаха на тежката економическа криза или пък други промени бяха направени, защото много а, а, а, въпроси бяха засегнати в други директиви, например нанотехнологиите, телекомуникационните средства, мобилните средства, не предназначени за движение по път фотоелектричните слънчеви елементни и, е, инструменти и уреди за извършване на научно изследователска дейност. Тук се има едно последователност между директивите Рич Рос и тази директива и няма риск от. Трябва да се избегне риска от дублиране, защото се нуждаем от ясни правила. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Една минута, господин Яр. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че трябва да, да подкрепим предложенията, залегнали в тази директива, тъй като въпреки някои резерви и някои точки, които трябва да се обсъдат допълнително, комисията е поела своята отговорност. Първо трябва да, да обърнем обаче внимание и на а, на проблема и писването в, в, в, в международния мащаб. Много е хубаво Европейския парламент да прилага екологични стандарти, но трябва и другите да ги спазват, инак това е, ни поставя в неравностойно положение също така. Пятам, че този проблем трябва да продължи да бъде обсъждан в тази а, зала. Господин председател, госпожо комисар, мисля, че това е една малка крачка напред, но една малка крачка напред. Преразглеждането на директивата и дерогациите, които съдържа, позволяват да се покрие на практика пазара в неговата цялост. За бъдеще ще бъде много важно потребителите да разполагат с точна информация за отровните вещества, които се съдържат в а, съоръженията и техниката, която закупуват комисията и държавите членки трябва още от сега да доставят необходимата информация, за да можем наистина да този период от 8 години да бъде достатъчен. За животния циклус. Господин Пашка, в промишлените страни производството на електронно оборудване има все по-кратък полезен живот и все по-бързо се рециклира това оборудване и по тази причина е застрашена околната среда. Защото много често в тези уреди се съдържат опасни материали и е много трудно те да бъдат депонирани. Именно а, по тази причина можем да решим проблема, като се заемем а, с самото проектиране на тези продукти. Трябва да се съсредоточим върху подмяната на влаганите материали с материали, които не са така опасни. Що се отнася до ПВЦ, според мен е, би било много трудно, ако трябва да се съобразим с изискванията за опазване на околната среда. Благодаря за вниманието. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Даманаки, като представител на комисията. Благодаря, госпожо председател. Гос... Уважаеми членове на Европейския парламент, най-напред позволете да поздравя докладчика за усърдието, Благодарение на това усърдие, сега като че ли парламента намира решение, което е много важно, защото се предлага пакет от правила, благодарение на които държавите членки ще могат да гарантират, че електронното оборудване, което се предлага на европейския пазар, не съдържа опасни вещества. Разбира се, това предложение е компромисно. Всички знаем, че компромисите пораждат нови компромиси. Това е очевидно а, и парламента, и комисията, и всички заинтересовани лица показаха добра воля и постигнаха нещо, което може да се радва на подкрепата на мнозинството. Бих искала да кажа следното от името на комисията. Бихме желали един компромис, при който приложното поле да е по-ясно, що се отнася до задълженията на държавите членки, а също така и на економическите оператори по време на 8 годишния преходен период. Така че заявеното от комисията, доколкото ние разбираме, е всъщност едно тълкуване на постигнатите решения бихме искали те бъдат отразени в а, а, документите. Ние ще продължим да обръщаме много сериозно внимание на постигнатите а, решения и а, Що се отнася до самото прилагане, ние смятаме, че разпоредбите в директивата по оценката на съответствията и маркировката наистина ще доведат до големи промени, защото те предвиждат ясни задължения за економическите оператори, които ще трябва да докажат, че техните продукти съответстват на изискванията. Компетентните органи ще трябва да извършват проверки. Госпожо председател, с това не приключва работата. Искам да благодаря на всички ви за направения принос, за отправените предложения. Комисията ще разгледа всички тези предложения. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Ева за две минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги за направените коментари. Те ще внесат яснота на всички, които слушат този дебат за трудностите, които преодоляхме в хода на нашата работа. надявам се и разчитам на подкрепата на различните групи. Надявам се, че гласуването ще отрази тази подкрепа. Радвам се, че комисията поема ангажимент за тази директива. Бъдещето на директивата ще зависи от комисията, ако гласуването в сряда бъде положително. И именно комисията ще е тази, която в бъдеще ще трябва да прави прегледа и да въвежда нови ограничения, тъй като нямаме процедура на съвместно вземане на решение. Затова ви призовавам да се вземете с тези бъдещи ограничения, за да можем да ограничим обемите от е, отпадъци, които са много опасни за околната среда. Колегите и тази вечер казаха, че е по-добре да има превенция, отколкото лечение и по-добре е да не се изхвърлят те тежките метали и забавителите на горивните процеси. Имаме достатъчно доказателства, които показват, че трябва да има нови ограничения в бъдеще. Разбира се, много хора, включително представителите на производствените предприятия, НПО-тата също а, вземат позиция по тази директива. Първоначално заложените цели а, на а, директивата а, ще бъдат а, изпълнени, ако парламента гласува положително в сряда. Благодаря. С това приключихме разискванията. Гласуването ще бъде в сряда по обед.